От името на комисиите за правата на жените и гражданските права. Искам да ви приветствам с добре дошли на това общо заседание. Това общо заседание на комисиите Либе и ФАМ. Имаме две важни досиета, по които трябва да гласуваме днес. Нека да погледнем точка първа от дневния ред одобряване на дневния ред за съвместното ни заседание. Няма възражения срещу дневния ред, за това го приемаме. Точка 2. Съобщение на председателя. Нямаме такива съобщения за днес. Точка 3. Одобрение на протоколите от заседанията на 13 юли 2 септември и 29 септември. Всички тези заседания бяха вече проведени. Ако няма възражения до края на днешното заседание, протоколите ще се считат за приети. Преминаваме към точка четвърта Европейската заповед за осигуряване на закрила. Едва на 25 ноември, само преди няколко дни, успяхме да проведем заседание на двете комисии и двамата докладчици представиха резултатите от преговорите успяха да представят своите гледни точки за това как трябва да работим за напред. Сега стигнахме до гласуването относно резултатите от преговорите. Искам да дам думата на двамата докладчици. Първо ще дам думата на госпожа Хименес Бесерил. Моля. Благодаря. Преди да гласуваме, искам да кажа, че текста е приемлив. Бихме искали да се отида и по-далеч, но бъдете спокойни. Това беше основното и единственото, което успяхме да постигнем. Не се отказахме от основната ни цел защитата на жертвите в целия Европейски съюз. Парламентът е представител на европейските граждани и е наша цел и задача да изпратим едно ясно послание чрез одобряване на този проект за осигуряване на закрила на жертвите на престъпления. След това трябва да приемем текста и в пленарна зала. Нашата цел е да защитим жертвите и няма да се откажем от целта ни. Това е справедлива цел, в която вярваме и в която вярват всички европейски граждани. Благодаря. Давам думата на отговорния докладчик от Комисията по граждански свободи, госпожа Ромеро Лопес. Моля. Благодаря. Госпожо председател, това е финала на един дълъг път за тази европейска заповед за осигуряване на закрила. Много промени се осъществиха по време на този процес. След съвместните заседания със съвета останахме с сладко-горчив вкус в устата. Процесът не беше лесен, но съм убедена, че успяхме да се придържаме към нашите принципи, като е много важно да се подчертае колко важно е да се защитат жертвите в целия Европейски съюз. Смятаме, че това решение за прилагане на практика на този инструмент ще бъде взето днес. Вече преговаряхме с съвета. Това е един от законодателните актове, които според мен ще бъдат от полза и за парламента. Успяхме да постигнем споразумение между всички политически групи. Защо дойде това досие? Защо се появи то? Защото има необходимост и то спешна в Европа да се защитят е, жертвите на насилие, независимо къде се намират. Призоваваме съвета да отчете факта, че за парламента темата има спешен характер и че парламента единодушно иска този инструмент да се приложи максимално бързо, за да се защитят жертвите на престъпление. Надявам се, че когато минем на гласуване в пленарна зала, съвета ще се е присъединил към нашата позиция. Искам да благодаря на всички, които помогнаха за постигането на споразумението между политическите групи. Благодаря на всички, които допринесоха със своите изменения за този текст. Благодаря. Благодаря, госпожо Ромеро. Сега искам да дам думата на представителя на съвета, господин Дюбюе. Моля. Благодаря, госпожо председател. Белгийското председателство винаги е отдавало и продължава да отдава голямо значение на директивата за Европейската заповед за закрила. Ние работихме интензивно с докладчиците, за да намерим споразумение. И бих искал от името на председателството да благодаря на а, двамата докладчици за съвместната работа и да отбележа, че ние сме твърдо ангажирани а, да осигурим защита на онези, а, за които става дума. На последната тристранна среща мислехме, че сме намерили приемливо решение за двете институции и че ще може да започнат преговорите. Председателството взе предвид, че в съвета някои делегации а, имат проблеми с приложното поле на инструмента. Приложното поле, което беше обсъждано по време на преговорите, се радва на, на широка подкрепа в, в, от страна на парламента. Нещата вероятно ще се развият в последните дни. Ще има консолидиране на позициите и от тези страни, които имаха проблеми с приложното поле, ще бъдат успокоени и се надяваме, че ще можем заедно с докладчиците да намерим споразумение по различните аспекти на предложението за директива и особено по отношение на приложеното поле. Комисията сега ще оцени още един път положението, като вземем предвид, разбира се, становището, което ще бъде а, изразено от парламента и сигналите, които той ще ни изпрати. Благодаря. Много ви благодаря. Време е да преминем към окончателното гласуване. Гласуваме по консолидирания текст. Изменение 231. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване сега по електронен път. Моля гласувайте. Начало на гласуването. Бихте ли ме добавили, защото не съм си взела картата? И гласувате за. Край на гласуването. 47. гласа за, гласове против няма, петима въздържали се. Поздравление! От името на двете комисии искам да благодаря най-сърдечно на двете докладчици. Искам да благодаря на всички колеги в двете комисии за отличното сътрудничество, което имахме. Отново сърдечни благодарности. Преминаваме нататък към следващата точка. Това също е едно съвместно досие. Работихме по него в двете комисии заедно. Става въпрос за предложение за директива относно трафика на хора. И тук имаме две докладчици. Една от Комисията по правата на жените и една от Комисията по граждански права. Госпожа Бауер е докладчик от името на Комисията по правата на жените, но тя не може да присъства днес. Ще дам думата на госпожа Хет, която е отговорен докладчик от Комисията по граждански права. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря от свое име и от името на госпожа Бауер за отличното сътрудничество. Днес имаме един текст, който е по-добър от предложението, което дойде от комисията, по-добро за жертвите, има по-големи санкции за престъпниците и така нататък. Така че текстът е много по-добър. Много сме благодарни за доброто сътрудничество, което имахме с докладчиците в Сянка и с целият персонал на комисиите. Сега мисля да пременя на английски и да кажа няколко важни неща. Надявам се, че те ще бъдат разбрани. Ще кажа на английски каквото имам да кажа, защото мисля, че това няма да бъде разбрано. Consolidated текст. Консолидирният текст, по който имахме споразумение със съвета. Изменение от 1 до 8 ще се гласуват в пакет. 15.4 е, ще бъде гласувано отделно, но и ако то отпадне, целият пак, не се приеме, целият пакет ще падне. Искам да ви припомня, че дори това изменение, предложено от АЛДЕ, бъде прието, а, значи, а, това няма да значи, че ще трябва да се криминализират деянията на жертвите на трафикът. Ще гласуваме тези изменения анблок и се надявам е, резултата да бъде положителен. Благодаря, госпожо Хет. Господин Бусотил поиска думата. Моля за кратък коментар. Yes, uh, thank you, Madam Chair. I am intervening. Благодаря. Аз съм координатор на НЕП в комисията ЛИБЕ. Както вие казахте, госпожа Бауер не е тук, тя е в Конго, в една парламентарна делегация и не може да е тук сред нас, но аз искам да поздравя госпожа Хет, но да поздравя и госпожа Бауер, която положи много усилия за изготвянето на този документ. Жалко е, че тя нямаше възможност да дойде тук днес. Аз съм съгласен с госпожа Хет относно въпроса, свързан с консолидирания текст. Това е и позицията на ЕНП. Благодаря още веднъж на двете докладчици за изготвянето на този важен документ. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на представителя на съвета, госпожа Янсенс. Euh, Госпожо председател, това е много важна директива за Белгийското председателство, защото става дума за нашата програма водехме интензивни преговори с двете докладчици. Благодарим за сътрудничеството. Работихме така интензивно поради значението на тази директива. На последната тристранна среща Корепер се съгласи с текста, който ни предлагат докладчиците днес. Намерен е добър баланс, който ще ни позволи, когато а, бъде прилаган, да подобрим работата с борбата с трафика на хора. Благодаря ви. Давам думата на представителя на комисията, господин Булатински. Моля. Благодаря, госпожо председател. От името на Европейската комисия искам да изразя нашето голямо задоволство, че парламента ще гласува първата директива след влизането в сила на Лисабонския договор, в която парламентът изцяло е участвал в нейното изработване. Много, напълно сме задоволени от резултата. Искам да използвам тази възможност да благодаря най-топло за конструктивната атмосфера, в която работихме с докладчиците. Още един път много благодаря. Надяваме се, че това е едно добро начало. Вам так. Много ви благодаря. Време е да преминем към гласуването и по това предложение за директива. Имаме искане за разделно гласуване по член 15.4. Това е изменение 228. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме по консолидирания текст в неговата цялост. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. The same, Yes. Същото въжи и този път. Нали така? Да. Край на гласуването. 51 гласа за, няма въздържали се. Гласуването в пленарна зала ще е през декември преди да приключим това съвместно заседание, искам да изразя своите огромни благодарности и своята радост за доброто сътрудничество между двете комисии, което се осъществи според член номер 51 от правилника за дейността. Благодаря на председателя на комисията Либе. Благодаря на всички докладчици. Надявам се, че госпожа Бауер ще получи информация за положителния резултат от гласуването. Сърдечни благодарности за двата секретарията, които допринесоха, за да може да имаме успех в това начинание. Благодаря на всички колеги в двете комисии. Много ангажирано работихте, колеги, и резултата от гласуването е отличен. Сърдечни благодарности за всички, които участваха в тази съвместна работа. Продължава заседанието на Комисията по равнопоставеност на половете.